развиваме по-добре нашето сътрудничество с страните от региона. Много се надявам, че по един конструктивен начин ще можем да насърчим е, страните в този регион. Благодаря много, колеги. В 11.30 утре ще започнем с гласуването, включително и на тези доклади. И сега преминаваме към едноминутните изказвания, в които първият оратор е колежката Заборска. Благодаря, господин председател. Днес след обед говорихме много за правата на човека. През април 2012 година говорим за правата на човека в света. А през 2010 година говорихме отново по тези въпроси и времено в един доклад за правата на човека в света ние критикуваме а, други страни. Секретариатът а, ми напомня, че а, днес сме обсъждали въпроси, които са обсъждани и преди две години. Ситуацията а, с режима а, на Лукашенко не се подобрява. Струва ми се, че в е, Беларус като че ли се отбелязва един нов световен рекорд. Режимът на Лукашенко е, се опитва да злоупотребява с всичко, но аз много се надявам, че този път е, това няма да му се отдаде. Колегата Мирски не е тук, затова ще дам думата на госпожа Билбао. El próximo veintiséis de abril se cumple el 75 aniversario del bombardeo. април ние ще отбележим 75 годишнина от разрушаването и бомбардирането на Гуерника. Бе извършено насилие над мирното население. Франко а, нападна гражданските институции. И а, в Баския всъщност е изложена тази творба на Пикасо. Беха отправени молби за опрощение от е, хората в Баския. Много институции отричат истината и много твърдят, е, че Франко е безнаказан. И именно поради тази причина е осъществен мирния преход в е, Испания. Не са разследвани тези престъпления на франкистския режим. Та, в навечерието на 75-та годишния ние призоваваме за справедливост е, и за наказание на, е, за това, че са били извършени толкова много убийства. Благодаря, госпожо Билбао. Господин Алфонси не е тук. Давам думата на господин Мигалски. Благодаря. Госпожа Заборска говори за диктатурата на Лукашенко в Беларус. През последните дни бяха освободени двама от политическите затворници в тази страна – Европейският съюз показа по един безспорен и категоричен начин, че очаква именно това. Става дума за политически затворници в руски затвори. Не бива да забравяме този факт. Европейският съюз понякога показва колебливост, нерешителност. Две стъпки напред, три стъпки назад. Ние трябва да бъдем последователни и това ще помогне именно на Беларус, а също и на нас. Благодаря ви. Е, колегата Морганти има думата сега. Благодаря. През последните няколко седмици имаше някои доста странни инциденти, макар че се боя, че те са доста опасни. В Италия някои псевдоучени, които се радват на международно уважение, показаха желание да забранят четенето на а, Поема президента инфати... на Божествената комедия, един от шедьоврите в световната литература, тъй като смятат, че се смята, че а, е, заради някои расистски, антиислямски и антисемитски а, е, изказвания, а, е, моменти вътре трябва да бъде у, ограничено. На някои, момент, на някои места иска да се забранят ястия, защото били расистски. Това е глупаво, абсурдно ние се отказваме от своите културни е, корени, е, за да бъдем еднакви, само че, както знаем, дърво без корен умира. Благодаря, госпожа Матиас. Благодаря, господин председателю. Миналата седмица Португалия гласува за последния последното бюджетно споразумение, което ще рече, че десетилетия изпълнени с глупост достигнаха своя връх. Въобще не се мисли разумно, просто се изпълняват решенията на академичните среди. Това е изключително опасно и частично се дължи на кампаниите, които бяха водени. И затова беше гласувано за. Парламента всъщност гласива, за, гласува за да бъде унижен, а хората просто гледаха очудено. Ето още един вид преврат бе извършен от страна на Европейския съюз. Силата на парите го извърши в ущърп на гласа на народа. Благодаря, госпожо Матиас. Колегата Обермер не е в залата, затова давам думата на колегата Ривелини. Благодаря, господин председател. Ситуацията в Италия е драматична италианските работници просто не разбират Европа. Те не, не разбират Европа тогава, когато предприятия затварят фабриките си, за да ги изнесат производство другаде с по-низки разходи. Те не разбират какво означава. Те, те не разбират ползата от Европа, след тъй като се помага на банките, а не на малките предприятия. Новото технократично правителство предлага да се повиши цената на петрола. Сега нашите рибари, унези, които са близо до Харватска, страдат, макар че Харватска скоро ще се присъедини. Всъщност, Европа има ясно определени граници Брандербург на север, Будапешта на изток. Председателят прекъсва оратора. Благодаря. Господин Енчо има думата. Благодаря, господин председателю. Проблемът за полетите на ЦРУ и центровете за задържане в Европа отново излезе на преден ред в парламента. Борбата срещу тероризма не може да бъде по-важна от защитата на правата на човека и злоупотребите следва да бъдат осъждани. Не бива да забравяме, че Повдигането на обвинения без да има доказателства значи злоупотреба и Румъния непрекъснато бива обвинявана, че поддържа центрове на ЦРУ за разпити, а единственото доказателство за това са статиите във вестниците анкетите, разследванията, които са правени, доказват, че такива центрове за задържане няма. И разкриването на истината не означава, че трябва да се предприемат неоснователни нападки, а трябва да се борави с данни. И в случая с Румъния такива данни няма. Благодаря, господин Ненчо. Господин Галахар има думата. Аз мисля, че ратификацията на, фискалния, на фискалния компакт е много важен елемент В продължение на няколко години се приеха нови правила за регулиране на финансовия сектор. Сега имаме нов договор, който предлага Европейския съюз, за да се осигури стабилност в еврозоната. Ако няма стабилност в еврозоната, ще бъде много трудно да се оздравят да се оздрави економиката. Финансовата стабилност ще създаде и необходимите условия за създаване на работни места. Страните, които ратифицират договора, ще имат достъп до Европейския механизъм за стабилност. Това е особено важно за Ирландия и по-конкретно връщането на международните финансови пазари. Унези, които подписват договора, ще трябва да покажат как Ирландия ще се върне на международните пазари. Председателят прекъсва оратора. Благодаря, господин Галахър. Господин Тавареш има думата. Благодаря, председателю. Връщам се на въпроса за Гвинея Бисао и войните отново завзеха властта. Те нападат всички влиза се в тъмни сделки. Островите около Гвинея-Бисао се използват за наркотрафик. Те са напълно безнаказани и го правят в съглашателство с войните. Какво прави ЕСЕ в тази посока? Единствено изтегли делегацията си от Гвинея-Бисао. Тази делегация а, бе там, опитваше се да работи заедно с военните, да ги накара да се почувстват като а, гражданска власт. Но сега положението а, ще се влуши, е преврат и последици ще има и за Европейския съюз, тъй като има а, трафик там на наркотици нужни са няколко думи, които да обнадеждят хората, които очакват промени в своята страна, реформа и економическо развитие. Е Благодаря, колега Тавариш. Колегата Чернецки е следващият оратор. Благодаря, господин председател, уважаеми госпожи и господа. Преди две години полски самолет претърпя катастрофа. В самолета беше полският президент, който е и главнокомандващ на въоръжените сили. От две години самолетът е в Русия. Русия не желая да предаде на полските власти този самолет. Не ни дават и черната котия. И това се случва през 21 век. Можете ли да си представите? През 21 век е, ние нямаме възможност да проучим какви са причините за катастрофата. Благодаря ви, колега Чернецки. Колегата Бетен има думата. Господин председател, работните места, работни места, които могат да бъдат спасени, са закриват в Англия поради ново законодателство. Производството, фабриката за захар, Тейтън Лайл, трябваше да затвори тъй като поради ограничения на въведени в Европейски съюз. Европейската комисия има право да промени правилата и да даде възможност на Тейта Ноел да закупува необходимото на международните пазари. Аз попит, помолих комисията да се срещне с Тейта Ноел, за да може фабриката да изложи своите аргументи. Не съм получил отговор. Не можем да си позволим да загубим толкова работни места в една от най-бедните части на Лондон. Призовавам за незабавна среща с Тейта Лайл, за да се постигне решение. Благодаря, господин а, Сераго. Благодаря ви. Призовавам председателя за следното. В Бахрейн Абдул Хади започна преди близо 100 дни гладна стачка като форма на протест срещу диктатурата, срещу неговото задържане. При положение, че този човек е затворен само защото е демонстрирал мирно, защото е протестирал с слова и е, близо 100 дни този човек гладува, повече от 90 дни при всички положения и той е застрашен. Е, животът му е в опасност. Затова призовавам, господин председател, да изпратим много бързо искане до е, краля на Бахрейн е, да освободи човека. Благодаря ви, колегата Кели е следващият. Благодаря, председателя, че ми давате възможност да се изкажа по тема, която ме тревожи, както и много други депутати. Един наш гражданин бе убит от боливийските сили преди три години Изглежда, че Майкъл Дуар тогава не е бил въоръжен, а е бил застрелен в сърцето от боливийските сили. Семейството му, разбира се, очаква отговори на въпросите. Минаха три години, в боливийските власти не сътрудничат и искаме международна анкета по случая. Миналата седмица негови роднини а, бяха тук в парламента. Госпожа Аштън оказва подкрепа, но ние се нуждаем от международна независима анкета, за да може да принудим боливийските власти да а, разрешат допълнително разследване и да приключи този случай. Благодаря, господин Кели. Госпожа Костело. Благодаря, господин председател. Като член на работната група на Даблин за борба срещу наркотиците съм, получих много а, писма за тормоз на семейства на лица, пристрастени към наркотици. С... Пред няколко години беше създадена специална гореща линия. Призовавам комисията да създаде европейска гореща линия за лица пристрастени към наркотици. Също така призовавам комисията да предвиди финансиране за подобни инициативи, за да можем да решим въпроса в транснационален мащаб. Председателят благодаря господин Тремоса и Барсес. Скъпи колеги, вчера отворихме нова глава в дългата история на национализациите. Всъщност Аржентина решиха да а, национализират ИПФ, поделение на Репсол. Същност, Аржентина ще държи 51% от акциите, а Репсол ще има само 46 вместо 57-те, които държеше. Това нарушава закона и всъщност създава правна несигурност и означава загуба на доверие от страна на международните инвеститори в Аржентина. Това приближава Аржентина до Куба и Венецуела вместо до една развита държава. Следователно, аз се обръщам към Европейския парламент, съвета и Европейската комисия да окажат подкрепа на другите европейски инвестиции в Аржентина предвид случващото се да спре временно търговските преговори и да използва силни механизми, за да гарантира това да не се случи отново в бъдеще. Председателя прекъсва оратора. Крисогелос. Колегата Крисогелос има думата. Днешният ден е ден на демилитаризацията и по този случай ще напомня за събитията в Гърция през 1974 година, когато независимо от това, че се намалиха разходите за военни цели, е, започна изразходване на средства за е, производство на оръжие, защото Гърция се оказа, че участва в множество програми, които на практика доставят е, е, оръжие в различни страни, а също времено в Гърция се доставя френско оръжие. Големите е, индустриални предприятия всъщност печелиха от едно подобно развитие. И сега достигнахме до кулминационната точка. Наскоро министърът на отбраната бе арестуван. Благодаря, колега. Давам думата на колегата Влошович. Колега, използвайте микрофона, моля. Наскоро Проведохме дебати. Е, всъщност тук що приключихме разискванията за преговорите с Армения и Азербайджан. Стана дума и за Иран. В е, събота се проведоха разговори в Истанбул и е, вече има искрица надежда за това, че може би ще се постигне компромис по отношение на а, ядрената програма на Иран. Но също времено Русия има а, собствени планове и собствени амбиции във връзка с обогатяването, с производството на обогатения уран най-вече. Ние не можем да допуснем да се използва използват по този начин разговорите с Иран, за да се налагат други амбиции, които също са опасни. Благодаря, колега Влошович. Колегата Братковски не е тук, затова давам думата на следващия оратор. Господин Завар. Благодаря, господин председател. Искам да напомня на колегите, че във Вашингтон тази седмица представители на гражданското общество, представители на политически партии в света ще се ще окажат подкрепа за искането за освобождаване на унези е, граждани, които са обвинени в е, спионаж и в това, че са чужди агенти. Това не е доказано. Съдени в е, момента на подозрителност в Майами, те бяха осъдени на дълги години лишаване от свобода. Те нямаха право на защита и се призовава за освобождаването на пете затворници. Те са в затвора от 14 години и президента Обама е този, който трябва да поправи тази несправедливост. Председателят прекъсва госпожа Миранда. Благодаря, председателю. Опазването на биоразнообразието е едно от задълженията на Европейския съюз. За съжаление, обаче не винаги постига резултати. Така се случва и в Галисия, където 16 000 хектара изгоряха тази година. Имаше много горски пожари и се унищожават райони, които са много важни за екологията, въпреки че са в рамките на натура огънят унищожи основните атлантически гори в Европа. Тези гори сега изглеждат ужасяващо. Затова искам от Европейския съюз да разработи превентивни политики против горските пожари, да окоръжава хората да обработват земята, да се спре а, миграцията от селските райони и да имаме една зелена страна, която да оставим на бъдните поколения. Миранда, колегата Майер е Майер не е в залата, затова давам думата вече на колегата Занони. Благодаря, господин председател. Бих искал да ви обърна внимание на това, което наскоро се случи в Кансилио между Венеция и Фиао. Една прекрасна област, включена в е, Натура 2000. Става дума за гора, в която е, би трябвало да е, опазваме с особена осторожност флората и фауната, но ето, че отново се започна лов на елени. А, Твърди се, че има свръхпопулация и затова елените се избиват просто. Е, е, улавят се и се закарват в кладниците. Е, ние би трябвало да обърнем внимание на местните власти за това, че става дума за нарушение срещу директивата за местообитанията. Благодаря ви. Давам думата на колежката Зубер. Социалното и економическо положение на португалците се влушава. Условията на живот се влушават и започва да падат под приемливото равнище. Тройката е, е съучастник на португалското правителство. За какво става дума? Повишава се задлъжнялостта на страната. Безработицата е 15%. 200 000 работни места бяха закрити, една четвърт от населението живее на прага на бедността. Това означава ли, че Португалия е на правилния път? Намали се частното потребление, намаляват се отпуските, замразяват се заплатите. Всичко това говори ли, че Португалия е на прав път? и как стои въпроса с приватизацията на здравеопазването и други обществени услуги. Факта сега, че на децата не се, дават безплат, не се дава безплатна храна в училищата. Това говори ли за е, правилно развитие? Председателят, госпожа Ожелант е последната. Властите а, твърде, че 20 милиона евро са вложени от Кремъл за закупуване на земя в центъра на Париж. Те са предназначени за изграждане на руска православна църква и това се предвожда от московския патриарх Кирил, който не е удовлетворен от катедралата Александър Невски. Руската държава предвижда да вложи е, средства в изграждането на 200 църкви за 10 години, които да станат 500 в бъдеще. Смятам, че разделението на църквата и държавата е един важен елемент на демокрацията и наше задължение е да защитим своите граждани от това да се изповядват на агентите на Кремъл под прекрасните куполи на православието. Ние трябва да решим дали ще позволим двойствения режим на Путин а, да продължава да изгражда това в Европейския съюз или не. Оюланд. Благодаря ви, госпожо Оюланд. И така приключихме с дневния ред за днес. Утре от 9 до 14 часа ще продължим с